Welcome to this meeting. Добре дошли на днешното заседание. Добре дошли и на гостите. Започваме с приемане на дневния ред. Можем да приемем дневния ред с едно изменение. Точка 5. Насоки за политиките за заедност на държавите членки се отлага с решение, заето на последното заседание на координаторите. Превод е на разположение на днешното заседание. Може да слушате превод на всички си, с изключение на фински, малтийски, хърватски и ирландски. Продължаваме с а, обзор на резултатите от делегацията в СДФОП. На 10 и 11 февруари делегация на нашата комисия посети Европейският център за развитие на професионалното обучение. Секретарят на нашата комисия е изготвил бележка, която ще намерите в досиятата пред вас. Продължаваме с одобрение на протоколите от заседанията от 25 януари, 17-18 февруари, 23 февруари. Може да ги одобрим? Да, добре. Благодаря ви. И така стигаме до точка четвърта от дневния ред. Най-сърдечно приветствам с добре дошли комисарият госпожа Мариан Тайсен и господин Типор Наврачич. За нас е удоволствие, че сте днес сред нас. С нетърпение очакваме една ползотворна и вдъхновяваща дискусия. Аз сега ще дам думата на колегата госпожа Коста, която ще направи стъпителното изказване. Благодаря ви care колеги. И... E, Уважаеми колеги, Ние като Комисия за образование, култура и култура в присъствието на комисарите Тайсън и Наврачеш сме длъжни да напомним за 13-те студентки по линия на Еразъм, които трагично загинаха при пътно-транспортно происшествие в Испания. Миналата седмица в Страсбург почетохме пемета на жертвите от Брюксел. Въобще много жертви почитаме. Днес имаше отново трагедия в Средиземно море. Но мисля, че сега е момента да си спомним за 13-те момичета от различни националности, които а, така имат своите приятели, своите родители. И тези техни близки също изпитват, така да се каже, европейски траур. Трябва да направим така, че сигурността на младите хора да бъде гарантирана, включително и в интеграционните дейности, подобни на Ераза. Нека тези дейности да бъдат, да носят радост, да носят обогатяване и опит така че е, трябва да обмислим нови инициативи. Сега искам да ви помоля за минута мълчание в памет на момичетата в знак на уважение към техните семейства. Лиза, Мокина, Клое, Вероника, е, Фуаном Ант, Джулия и Кристина. Грация. Once again, uh, I would like to thank the Commission for this. Още веднъж благодаря на Европейската комисия за инициативата да се проведе това изслушване по програмата за нови умения, програма, която засяга и двете ни комисии, Комисията по култура и Комисията по заедост. Мисля, че няма нужда да го казвам тук пред присъстващите в залата, но е важно да знаем, да отбележим колко важни са подобни инициативи, насочени към бъдещето, за пазара на труда, образованието и квалификацията с приоритет за нас в парламента. И особено държа на инициативата за грамотност за всички. Недопустимо е Недопустимо е, че продължават да се раждат а, деца, които така и няма да се научат да четат но това все още се случва дори и в някои части на Европа и този факт е потрясаващ. Това е отправната ни точка, но разбира се, целите ни са много по-амбициозни. И като начало ще дам думата на госпожа Тейсен. Тя ще направи стъпителните изказване по тази тема, която е толкова важна за нашите две комисии. Имате думата. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми съпредседатели, уважаеми колеги, членове на Европейски парламент, радвам се отново да се върна в стария си дом, заедно с вас за това съвместно изслушване, организирано от а, двете комисии. Уменията беше една от основните теми на първото ми е, заседание, като на комисар през е, полета на 2015 година и разбирам, че по тази тема продължава да е сред приоритетите ви. Особено високо ценя приемат на резолюцията е, за уменията и заедостта с младите хора. Виждам, че Марина Джобаловска е изготвила важна резолюция инициативите свързани с еразъм, професионалното обучение и образование, стандартите за професионално обучение и основните стълбове за постигане на целите за образованието и квалификацията в контекста на стратегията за 2020 година. Във времето, което сте ми отделили днес, бих искала да ви представя новите развития в тази, това важна тази важна тема, както и да представим някои от основните предизвикателства и как може да гарантираме, че работната сила в Европа разполага с необходимите умения, за да отговаря на бързо променящия се пазар на труда. Или казвам с други думи, имаме нужда на нов... програма за нови умения в Европа, която да дава възможност за, на, на предшествените умения да бъдат нети на работа. Уменията са много важни за конкретно способността и бъдещият ни економически, растеж. А бързите промени на пазара на труда поставят особено силен акцент върху уменията. Цифровите технологии непрестанно променят работните места и професиите. И държа да подчертая от самото начало, че за мен няма разлика между уменията в контекста на професионалният живот и в контекста на личния живот. Гарантирането на уменията са от съществено значение за живота на хората, тъй като недостатъчната грамотност, включително и цифрова грамотност, не само ограничава възможностите за намиране на работа, но и ограничава възможностите на човек да води пълноценен живот и увеличава възможността от социална изолация и бедност. Затова е толкова важно да се осигуряват и умения, пряко свързани с работата, така и по-общи умения, като комуникация, например. Не бива да спрем също така, че ако искаме да се преборим с неравенството, трябва да а, преодолеем разминаването между нужните умения и уменията, които придобиват а, обучаващите се. Трябва също така да се запълни разминаването между обучение и образование и заетост. Срещнах се с колегата Тибор, който се присъедини към мен на, база, на, съвета ЕПСО през март. Заедно работим много активно с колег, останалите колеги от колегиума на комисиите за разработване на конкретни предложения в контекста на програмата за нови умения. Ето защо е, високо оценя тази възможност да обменим мнения с членовете на вашата комисия. Само в тяхно сътрудничество по темите, свързани с уменията и политиките за пазара на труда, ще можем да изготвим и разработим стратегиите, необходими за изготвянето на адекватни умения и да заложим равенството в сърцето на Европейската социална програма. 70 милиона възрастни в, европейски, в Европа имат проблеми с четенето и писането и имат много ниска цифрова грамотност. И след това 90% от работните места са свързани с нужда от цифрови умения. Голяма част от хората работят на постове, които не отговарят на тяхното образование. 30% от завършите висше образование работят на позиции, за които не е необходимо висше образование а голяма част от работодателите не могат да намерят хора с адекватна квалификация. 74% от предоставящите образование и обучение смятат, че предоставят необходимите умения за, за съответната професия, едва 30% от работодателите са съгласни за това твърдение. Това е общия контекст. Какво може да направим? Ще се спра някои от основните области, в които според нас програмата за нови умения може да доведе до положителни промени. На първо място промен... подобряване на равнището на уменията. Трябва да гарантираме, че всеки европеец разполага с грамотността и цифровите умения, които се нуждаят за пазара на труда и за ежедневният си живот. Глобалната система играе много важна роля, но трябва да се осигурят и втор шанс за тези, които изпадат от системата. Работещите трябва да имат възможност да придобият нужните им умения по време на цялата си професионална кариера. Бързите промени, освен това, означава, правят голяма част от уменията бързо морално устарели и изискват нови цифрови умения. Трябва да продолем тази трудност и да гарантираме, че работещите имат възможност да осъвременяват уменията си по време на целият си професионален живот. В момента разглеждам възможността за гаранция за уменията, с което да се дадат насоки на държавите членки, как могат да се възползват от възможностите за предоставяне на по-качествени умения за възрастни работещи чрез добра комбинация между работодателите и образователните институти ще може да се постигне успех за тази инициатива. На второ място е подобряване на качеството и привлекателността на професионалното обучение и образование, за да може да се превърне в първият избор, а не втория избор за студентите и техните родители. В конкретния случай трябва да се подобри предоставянето на високо качество и на професионално обучение, включително и чрез системи за стажуване и чиркуване. И на трето място трябва да се преодолеят разликите между отделните държави членки и отделните отрасли. И за целта трябва по-добре да бъдат идентифицирани нужните умения. Трябва да се гарантирате, че уменията и таланта на хората са видими и сравними из целият Европа кризата с беженците и мигрантите много добре показа тези слабости. По-добра сравнимост на уменията ще улесни функционирането на пазара на труда и ще даде възможност на хората да имат необходимите умения за бъдещата си работа. И накрая искам да се кажа няколко думи с пазара на труда и в частност предприемачеството. Проучването показва, че има огромни разминавания в Европа. 17% от зрелостниците в Польша смятат да започнат своя собствен бизнес, за разлика от тях само 3% в Австрия има същите намерения, например. Трябва да се гарантира, че по-голямата част, че, по- че хора с необходимите умения, за да обмислят възможността за започване, за започване на собствен бизнес като възможност за бъдещето им развитие. Имаме нужда от съвместна работа, през която да обхваща всички отделни политики, за да постигнем истинска промяна. Мерки, за намесена на пазара на труда, които не са обвързани с необходимото образование и обучение, със сигурност няма да добри резултати и обратното. Ето защо заедно с колегите ми ние сме готови да подкрепим напълно съвместните усилия. Разполагаме за целта с значителни е, средства, за да осъществим програмата за нови умения, било то чрез 27 милиарда, предоставени по Европейския социален фонд, средства отделени за професионално образование и учене през целия живот, или пък е, чрез е, фонда за оригинално развитие или фондът и средствата отделени за Еразъм Плюс. Всички тези програми могат да променят живота на хората. С удоволствие ще, чуя вашето мнение и с удоволствие очакваме за съвместната ни работа за преодоляване на това общо предизвикателство. Дължим го на моите зрелостници, които работят в нискоквалифицирани постове, както и на по-възрастните инженери, например, чието умения са морално стрели заради появата на новите технологии. Дължим го на възрастната... Дължим го на мъжете и жените с недостатъчна грамотност, която ги възпрепятства да напреднат в кариерата си. Заедно можем да променим нещо и нека да го сторим. Благодаря ви. Thank you, Madam благодаря, госпожо Тайсън. Сега давам думата на комисар Наврачич. Имате думата, господин комисар. Благодаря, дами и господа. Госпожо председател, за мен е удоволствие, че съм тук с Мариан, за да участвам в дебата заедно с представителите на две важни комисии. Умението и програмата за умения трябва да се осъществява съгласно насоките, които са прияти от институциите, защото и образованието и уменията играят огромна роля за бъдещето на младите хора. Какво, какво образование искаме и какво общество искаме да изградиме? Все все повече и повече се увеличава пропаста между високо квалифицираните и ниско квалифицираните европейски граждани. А, за мен отговорът е ясен. Нашата система на образование и обучение в Европа трябва да преследва две цели. Първо, да откликне по-прецизно на нуждите на, паз... на трудовия пазар и да позволи на младите хора да имат онези умения и да придобият онези ценности, които ще им позволят да бъдат пълноправни членове на обществото. Защото това е необходимо. Ние обсъдихме заедно с Мариан тези проблеми с министрите на образованието и културата и смятаме, че това са две еднакво важни за всички нас измерения. Предполагам, че всички искаме да отгледаме едни независими, автономни а, млади хора, които да имат самочувствие и да намерят своето място в живота. За, за това а, трябва да бдим, защото те да развият необходимите умения още в най-ранна възраст, за това е необходимо да се направи повече за а, системите за обучение и образование. Всичко започва в а, класната стала, включително включително в първоначалния стадий и продължава по-късно и в университетите институтите. В свое място трябва да намери и формалното и неформално образование. Колкото, започ... Колкото по-рано започва ам, придобиването на умения, толкова по-лесно става това придобиване. Всеки трябва да има възможност да придобие основните умения, включително грамотност, но и цифровите умения вече се превръщат в основни умения, които са в основата на економическото развитие. Това е, е абсолютно необходимо, ако искаме да избегнем социалното изключване. Второ, младите хора трябва също така да набират опит и да се учат на предприемачество още на училищната скамейка. те трябва да придобият този опит по време на а, образованието си като част от учебните програми. За това трябва да има по-широко партньорство между трудовите среди и образованието, за да можем да запълниме пропаста, която все още съществува. Трето. Необходимо е също така да има а, много аспектни умения, които да помогнат на младите хора да бъдат по-устойчиви, да развият творческите им а, умения и да им позволят да работят по-добре в екип за бъдеще. За това те трябва да бъдат по-отговорни, по-приспособливи, по-информирани, за да могат да правят и информиран избор. За това са необходими и умения в областта на е, социалните науки, гражданско образование – особено що се отнася за млади мигранти и други. Но за да стане това факта, ще приложиме програмата за умения, прията съвместно от Европейската комисия и Европейският парламент преди 10 години за да помогнем на държавите членки да усъвършенстват своите образователни програми и програми за обучение. Необходимо е също така младите хора да придобият и умения в областта на финансите. Пишото образование трябва да бъде много по-близо и много по-пропито от е, необходимостта на трудовия пазар. Трябва също така да помогнеме на младите хора с дипломи да, да, да намират своето място и работни места. За това трябва да има дъл, дългосрочни програми за това, да, за да видим по какъв начин уменията отговарят на, ист, на исканските търсен, търсене и на работните места. Също така трябва да се погрижим и за по-възрастните, които е, нямат е, перспективи на трудовия пазар, за да направим всичко възможно никой да не остане извън борда. Няколко са инициативите, които ще ни помогнат да постигнем тези резултати в следващите е, години и съм абсолютно убеден, че ще направиме това в сътрудничество с вас с, в името на по-доброто развитие на нашите съграждани. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. А сега първи кръг въпроси. Всеки един разполага с минута и половина. Господин Каса, имате думата от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите двама комисари и за, на, благодаря им и за техните изказвания. Госпожа Тайсен спомена е, основните умения. Целта е да видим как да помогнем на младите хора, на отделните наши съграждани да работят като самонаети. Но как можем да, да да го направиме по какъв на, какво трябва да се промени, за да може това наистина да ни помогне да се справиме с безработицата. И второ, много важен въпрос за безработните над 50 години. А, възможно ли е на тази, на тази възраст, например, да се направи нещо за тези, които искат да започнат нова кариера? А сега давам думата на госпожа Траян. Е, Благодаря. Първо трябва да се каже, че образованието, професионалното обучение и обучението в училище не бива да се отделят. В някои европейски страни все още се изостава в тази област. Трябва да има повече спойка между производството и образованието на децата. Има някои страни, които са малко по-напред в това отношение, но и други, в които всъщност учебната съдебната система преобладава. Това не е зле, ако образованието е ориентирано според потребностите на пазара на труда и младите хора се обучават в съответствие с това. За съжаление обаче не винаги е така. В самите училища, в центровете за обучение не винаги има предприемачески знания, които да се преподават на учениците. Учителите са зле подготвени в това отношение, тъй че трябва да се върви в няколко насоки. Първо, учителите Учителите трябва да подобрят знанията си по отношение на работата с модерните комуникационни и информационни средства в много от страните способността на учителите да боравят с такива медии и с интернет не е достатъчна. Не във всички страни има повсеместно обучение по информатика. Даже и в Унгария такива технологии не се използват от всички, които имат професионално образование или подготовка. Така че първо дуалното обучение е важно. На второ място и по-така добрата мрежа с новите технологии. Thank you. Well, I... Благодаря ви. Ще взема думата от е, името на социалистите и демократите, членове на Комисията по заедост. Бих искала да задам два въпроса, които вече споменахте. Първият ми въпрос, който не беше споменат до сега много, е отговорността на работодателите – в контекста на програмата за нови умения, може би трябва по-цялостно да обсъдим въпроса за това как и работодателите могат да допринесат за подобряване на уменията на своите служители. Ученето по целия живот трябва да бъде споделена отговорност. Трябва да вземат участие профсъюзните организации, работещите, работодателите и участници извън пазара на труда. Въпросът ми е как може да се увеличи приноса на работодателите. И вторият ми въпрос е свързан с а, достъпа. Знаем и не бива да забравяме, че уменията не са равноправ... равномерно разпределени пред, им, пред, пред, в по отношение на разликата в половете, принадлежността към религиозно или друго вид младсинство. Така че трябва да се разработят и планове за по-равномерно споделение на уменията, тъй като се нуждаем от такова. Нуждаем се от по-добър, по-равноправен достъп до умения. Искате да чуя мнението и по този въпрос. Благодаря ви. We shall come back so that you can try to answer the questions now and then. Мисля, че ще ви дадем възможност за отговор на този текст, докато като ще продължим нататък. Okay, uh, е, we have a schedule that forces... А, извинете, всъщност имаме графика, съгласно който трябва да се зададат всички въпроси, за които ще дадем в, в думата на комисарите за отговор. Така продължаваме с госпожа Камераверт, е, която е, е на координатора на срещу братите в комисията по култура. Благодаря много, госпожо Тайсън, господин Навратич. Благодаря за изявленията, които направихте. Мисля, че никой не е спори, че растежът и конкурентоспособността на Европа зависят преди всичко от цифровата компетентност. Много добре знаем, че днес и майсторите не използват само отверки и клещи, а и таблети. Така че предизвикателството е огромно. Затова аз смятам, че в дневния ред на нашия Европейския съюз овладяването на цифрови знания трябва да седи на предно място, като подходът трябва да е надпоколенчески. Децата още отрано трябва да развиват усет към цифровите е, технологии, което не означава да им тикнеш в ръцете просто таблет, а да започнат отрано да се обучават в работата с такива медии. Който знае това, ще може да, бъде, да борави творчестви с цифровите медии, ще може да участва в трудовия свят на бъдещето. Така че боравенето с цифровата техника трябва да се изучава стъпка по стъпка, така че у децата да се възпитава самостоятелност, критичност и усет към изпълнение на ясни цели. Също така има възрастни хора, които трябва да, се, да овладеят цифрови знания, което трябва да им се предлага и от самите предприятия, но огромният скок трябва да бъде и преквалификацията на обучаващите. Това са все неща, които са отдавна известни. Просто искам да кажа, че те трябва да отидат на най-предно място в дневния ред и че е крайно време след думите да последват дела. Достатъчно сме говорили. Сега очаквам от комисията да изпълни координиращата и подпомагащата си роля. Знаем, че образованието е основна задача на самите държави членки, така че и те трябва да се самоангажират много повече в това отношение за целта всички ние трябва да помогнем, за да имат ласък напред. Благодаря. Thank you, е, Яна. Благодаря ви, думата има Яна Житнанска. Тук ли сте? Прекрасно имате думата. Имам няколко отазок. Благодаря, имам няколко въпроса. Първо, аз работя с хора с здравни увреждания и в този смисъл ме интересува доколко е включен във вашите намерения и принципа за приобщаването. На второ място стои за мен въпросът с признаването на уменията в Словакия. Все още, за съжаление, има случаи, когато не се признават дипломи или квалификации от друга страна, членка на Европейския съюз. Имахме, например, студентка, завършила докторат по психология в британско учебно заведение, но в Словакия дипломата й беше отхвърлена, тъй като тъй, тъй като няма словашка магистратура. Ето защо искам да попитам какви мерки възнамерявате да предприемете, респективно какви мерки смятате, че могат да бъдат предприяти. Третият ми въпрос е свързан с следното а, искам да науча повече за цифровите умения в частния сектор. С Ема Макларкин. Благодаря ви, думата има Ема Макларкин. Well, Благодаря и на двамата комисари за присъствието по... днес тук пред заседание, съместно заседание на комисии. Работих много по въпроса за професионалното обучение и съвместното признаване на квалификация в Комисията по заедост, така че със радост чуя думите ви за преразглеждането на рамката за квалификация в Европейския съюз за 2018 година и как това преразглеждане ще помогне на молите хора в Европа. Може би може да ни кажеш няколко думи за публичните консултации, които е, провеждате по отношение на програмата за нови умения, които, скоро ще предложите. Много е важно да бъдат привлечени включени всички заинтересовани страни в а, обсъждането. Имаме нужда от а, на много мащабна дискусия между представители на бизнеса, работодатели, образователни а, институции и самите а, обучаващи се. Знам, че позованието е с правомощите на държавите членки, така че когато, когато се стигне до въпроса за обучението, как можем да работим собствени политики без да навлизаме в правомощите на държавите членки и без да нарушаваме принципа за субсидиарност. Може ли да ни кажете нещо по-конкретно за преразглеждането на тази директива? Как смятате да проведете и как смятате от на най-ранен най етап да повлияете на този процес? Благодаря ви. Госпожа Йова, има думата. Благодаря и на двамата комисари за присъствието им днес тук Както знаете, европейските насоки за уменията са наистина много важни и аз самата и колегите от АОТ отдавна чакаме представянето на тази програма за нови умения. Е, приветствам акцента, който поставяте на хоризонталните умения, професионалното обучение и творческият подход в много държави и членки трябва да се насърчи предприемачеството. Разбира се, не всеки европейц трябва да стане предприемач, но трябва да предоставим необходимите умения на тези, които искат да се занимават с предприемачество. Винаги някой е по-предприемчиво настроен от друг. Същото въжи и за представителите на комисията и за членовете на Европейския парламент. Ние в групата от Алде бихме искали в програмата за нови умения да не се разглеждат отделните умения по-отделно, а винаги да ги, да ги разглеждаме във връзка с пазара на труда. И в този контекст също така би следвало да подчертаем колко важно е да се правят прогнози за бъдещите умения, бъдещите нужди от умения и тяхната връзка с пазара на труда. И в това отношение би следвало да говорим за по-добра координация между образователните е, учреждения и пазара на труда, дали има необходимите канали за диалог между държавите членки, работодателите и образователната система. Трябва също така да доблежим хората до пазара на труда, предоставяйки им практически обучения и стажове, които може би трябва да бъдат задължителни в контекста на образователната система. Трябва да се насочи към поставяне на умения, които наистина да са нужни на пазара на труда. И не на последно място държа да подчертая, че трябва много добре да планираме как се е, обучават учителите на нужните им умения. Защото умения могат да се предават ефикасно само ако обучаващите разполагат с необходимите познания и умения. Благодаря ви за настоящото разискване. Thank you. Е, благодаря ви. Яна Тун. Yes, please. Uh, thank you, Chair. Uh... Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам днешното разискване и бих искала да благодаря на двамата комисари за това, че поделиха стратегическата си визия. Колегата Мартина направи много ясно, отлично изказване, непълно съм съгласна с нея. И по този начин имам възможност а, да обърна на, на внимание една тема, която до, до сега не е а, получила необходимото и внимание, а именно прозрачността в контекста на новата рамка за признаване на съвместната, съвместно признаване на квалификация. В продължение на години преднавремахме факта, че представители на новите държави членки и на трети страни са възпрепятствани да влязат на пазара на труда поради нереалистично високи изисквания по отношение на познанието на езика от страна на работодателите или на държавите членки. Някои части на Европа, например, в Естония, Латвия и други държави, разпоредбите и изискванията за познаване на езика са много строги. По този начин препятства свободното движение на работещите. Не бива обаче езиковите изисквания да надхвърлят нуждите на конкретната работа. По този начин може да се възпрепятства свободното движение в Европа. Бих искал така да припомня, че непропорционалните езикови умения могат да бъдат форма на дискриминация. В много държави членки на Европейския съюз на националното законодателство не обосновава по никакъв начин пропорционалността на очакваните езикови умения. Не може да се очаква от всеки гражданин се обърне към съответният съдебен орган за разясняване на законодателството. Затова моля комисаря Навратич да изясни този проблем. Това е много важно в контекста на признаването на уменията и квалификацията. Благодаря Thank you. Uh... Благодаря ви. Сега комисарите ще имат възможност да съвсем накратко да отговорят на всички зададени им въпроси. И да ни представят графика за едните няколко години. Започваме с госпожа Тайсен. Благодаря, госпожо председател. Сега на първия въпрос за предприемачеството и как може да улесниме и да насърчиме предприемачеството. Мога ли да говоря матерния си език, защото знам, че тук преводният екип е наистина отличен. Благодаря ви сега за насърчаването на предприемачеството в рамките на нашата програма за нови умения. Трябва да ви кажа, че има много аспекти които трябва да подхванем, за да можем наистина да насърчаваме предприемачеството. Важното е да спечелим и онези хора, които наистина имат качества на предприемачи. За щастие и разполагаме с доклада на госпожа Евалва, защото предприемачество означава, че предприемача трябва да има качествата да управлява своето предприятие и да умее да предава този дух на младите хора, които обучава в своето предприятие предприятия. Какво е необходимо? Творчество и инициатива. Това е необходимо навсякъде на пазара на труда. Ето кое трябва да насърчаваме и ние за да стане ясно, че не всеки автоматично може да се превърне в самостоятелен предприемач, но качествата, за които говоря, са важни за всеки го. Какво може да се направи? Първо трябва да се погрижим хората да продължат да имат място на пазара на труда. Миналата седмица приехме Европейския дневен ред за сигурност и здраве на работното място и лансирахме кампания за здравословно остаряване. Това е важно за всички. Важно е не само да можеш да продължиш да работиш, за да се пенсионираш по-късно. Знаете, че законната възраст за пенсиониране се повиши но сигурността и здравето на самото работно място са не по-малко важни. Са, паралелно с това всеки, разбира се, индивидуално трябва да следи за собственото си здраве. Но не по-малко важно е, че и хората над 50 години да могат колкото може по-дълго да са в състояние да упражняват професията си. Много добре знаете, че когато си над 50 и загубиш работното си място, е много трудно да си намериш много. Освен това, трябва да работим и по посока на промяна на този менталитет, защото хората над 50 години могат да бъдат много ценни работници. Имаше въпрос за прехода от училището към пазара на труда, респективно работното място. Това е сложен момент в живота на младите хора и тук трябва да свършим доста работа. Една, един от най-добрите методи да улесним този преход е ученето на самото работно място т.е. всички форми на образование, обучение и квалификация трябва да бъдат съчетани, за да се промени менталитетът така, че всеки да знае, че може да се учи на самото работно място. Друг важен момент е качеството на обучаващите, на учителите. А, независимо от това по какво преподават, те трябва да имат контакт а, с бизнеса, с економиката и да знаят най-новите тенденции на пазара. Това е много важно за начина по който ще обучават младите хора. Какво си отбелязах още? Да, не по-малко важно. Как да преодолеем неравенството, при, в достъпа до образование и обучение. През март лансирахме дискусия за Европейския стълб на социалните права. Това е много важна тема. един от основните моменти тук е именно достъпът до умения, до квалификация, до добро образование и обучение, защото това е отрешаващо значение за добрия старт на пазара на труда. Все още няма достатъчно справедливост в тази област за много хора, сред които най-вече жени, за съжаление, достъпът е затруднен, тече и аспектът на равенството между жените и мъжете никак не е маловажен. На следващо място цифровите е, знания и умения. Да, те наистина трябва да са вплетени в обучението по всеки един предмет, във всяка една област. Вече казах, че в работ... на работните места на бъдещето 90% от изискванията ще се определят от цифровата компетентност. Не е важно просто да се работи на строителната площадка, което е преди всичко физически труд, а и човекът, който го упражнява да има своите цифрови познания. Така е важно, че е важно какво е учил и как го е учил. На следващо място имаше въпрос във връзка с координиращата роля на комисията мисля, че Европа може да направи страшно много по отношение на това, което целим, ако наистина координираме нещата добре. Например, ето темата субсидиарност. Комисията, парламентът, съветът нямат е, правомощията да регулират и хармонизират в областта на образованието. Това е, е прерогатив на държавите членки и ние уважаваме този факт. Но това, което можем да направим е да си сътрудничим с с регионите, с местните органи, с онези, които отговарят на място за образованието и обучението. Тях трябва да насърчаваме и подкрепяме. С тях трябва да се събираме, да обменяме опит и знания, най-добри практики. Ето в тази насока смятаме да работим в рамките на новата си а, програма, особено що се отнася до обмена на най-добри практики. Освен това имаме и а, специфични препоръки по страни във връзка с обучението, придобиването на умения и знания и така нататък. Така че сме отправили препоръки към 15 държави членки. Друга възможност за сътрудничество с социалните партньори, които можем да изслушваме редовно на европейско ниво. В встъпителните си думи вече казах, разполагаме с финансови възможности за подкрепа, с които можем да помогнем на държавите членки да стартират добри а, инициативи, за да подобрят глобалното бъдеще на своите граждани и да ги направят приспособими към модерния пазар на труда да бъдат наистина назначими на работа. Това означава английският термин employability. Хората трябва да имат не само шанса, но и уменията и квалификацията да останат, да се лансират на, работния, на трудовия пазар. Освен това не, прива, не бива да правим някаква голяма разлика с останалите области на обучение. Някой попита как да приобщим работодателите и самите работници. Всички трябва да участват работодателите трябва да стеснят контактите си с образователната сфера. Това също може да стане на европейско ниво с участието на социалните партньори съвместно именно с тях можем да обсъждаме най-вече социалните аспекти на въпроса. Освен това сме поели ангажимент пред работодателите да насърчаваме Европейския съюз за практикуващите, за практикантите а, това е начина да създаваме в Европа работни места за обучение в духа на дуалното обучение, новия начин на обучение, обучението тясно свързано с конкретно работно място, но тук трябва да се активизират както работодателите, така и самите работници. Радваме, че сега създадохме този съюз, радваме се, че имаме и Европейски пакт за младеща в който също се предвижда а, модерното образование. Някой а, спомена за изискванията да се знаят тру, чужди езици. Разбира се, че това е важно на пазара на труда. За хората, които попадат на този пазар, е ясно, че трябва да владеят езици. Мисля, че протекционизмът че тук няма протекционизъм. Просто трябва да има пропорционално. Благодаря, госпожо комисар. говорихте почти повече от 10 минути, не мога, следващия път малко по-кратко. А сега давам думата на комисара Наврачич. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда по-кратък тъй като комисар Тайсън даде отлични отговори на зададените въпроси. Така че за мен остана лесната част. Сега. Аз лично смятам, че уменията и а, наемането и това, че човек е необходим за трудовия пазар, това не са само економически измерения на пазара. Предприемачеството не е само човек да се научи как да управлява едно предприятие, една фирма или да има финансови познания. За мен е предприемачество е човек, който може да бъде автономен, който е независим, който намира своето място в обществото и който намира точният баланс между собствените си интереси и интересите на обществото. Затова, когато говорим за предприемачество и образование говориме за една хоризонтална система. Да, образованието трябва да предоставя на всеки един умение, включително и с това как да приема различни мнения, как да намира правилен баланс между различните гледни точки, как да има широко виждане за обществото. Така че трябва да помогнем на държавите членки да включат тези елементи в цялостната учебна програма и да да а, включат в образованието, в учебните програми културно, финансово, социални аспекти на а, живота в обществото, като същевременно се добавят някакси чисто национални специфики и модели, които да на практика да покажат на младите хора какво е необходимо, за да станат успешни и предприемачи. Тоест, трябва да помогнем на държавите членки да развият тези умения и да ги включат в образователните програми. Колкото до цифровите умения, повече от 70% от преподавателите в Европейския съюз признават значението на цифровите умения и тяхната абсолютна необходимост за бъдеще, но само 25% от учениците и студентите притежават необходимите умения. Така че това наистина е един проблем. Затова първо трябва да обучиме а, преподавателите, за да, за да могат те на свой ред да предадат тези познания, знания и умения на учителите, на преподавателите. Тоест, трябва да създадем допълнителни възможности за преподавателите да бъдат на равнище. Затова смятам, че е една от, един от много важните аспекти на програмата за умения или дневния ред за нови умения е, е обучението на преподавателите. Колкото до субсидиарността. Тук мога да повторя казаното от е, комисар Тайсън, че можем много да постигнем, че можем наистина да помогнем много на държавите членки. Имаме постигната консенсус, защото в крайна сметка нещата няма да станат без държавите членки. Така че трябва да продължиме да, да подкрепяме и да подхранваме този консенсус и от, от една страна да усъвършенстваме програмата, а също времено да а, улесниме обмена на информация, на м, организирането на семинари, на форуми. А, да направим един преглед на развитието на висшето образование в Европа, но на общо европейско равнище така имам... Разговаряме по тези въпроси с отговорните власти, да се включат и и а, всички заинтересовани страни, така че трябва все повече и повече просто трябва да свързваме а, света на труда с а, а, образованието, за да повишиме а, възможността на младите хора да намерят необходимите новите работни места, да им дадеме повече практически умения, да развиеме практическите аспекти на образованието. Мисля, че като цяло до сега сме постигнали доста добри успехи, така че ще спра до тук. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега давам предавам председателството на госпожа Коста. Сега ще дадеме думата на колеги от Комисията по култура за втори кръг въпроси и ви моля да не надвишавате минута и 30 при задаване на въпроса и общо комисарите ще разполагат с 10 минути за да е, отговорят, за да можем да имаме и трети кръг. Костадинка Кунева има дума от името на Обединената левица. Анерги. Проблем, знаете, че проблема е безработицата. Основният проблем е безработицата. За за 6 безработни има не повече от едно потенциално свободно работно място. Тоест, статистиката е наистина ужасяваща. Да, наистина трябва да се обърне голямо внимание на уменията, но в крайна сметка не безработните са виновни за това, че са безработни или за това, че не разполагат с необходимите или нямат необходимите умения. За това трябва да се преразгледа изцяло а, подхода на а, европейските институции. Европейската комисия смята, че допълнителни умения ще даде възможност на трудещите си да бъдат по-лесно наети, да бъдат а, по адаптирани към трудовия пазар. Да, но това, но това няма да помогне, няма единствено да помогне, защото голяма част от безработните са високо квалифицирани лица, които притежават огромни умения, но които не могат да намерят необходимата, необходимата работа и необходимия пост. Така че това не е само достатъчно. Благодаря. А сега Никола Сачунтис, също от Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Изказванията на двамата комисари са много интересни, както и отговорите на въпросите, които им зададахме. Разбира се, всички сме съгласни с това, че хората трябва да придобият допълнителни умения по-съвременни. Но а, това не е единственото и няма да бъде а, достатъчно. Какъв е проблем номер едно в Европа? Из какво искаме да постигнем с повече умения, повече продуктивност или повече конкурентоспособност? И, и е, може би, да, наистина няма достатъчно или проблема е следния. Потъпване на основното човешко право на труд. Аз лично следа много отблизо заявените приоритети на Европейската комисия през последната година. Борбата срещу безработицата е ли основен приоритет на Европейската комисия и смятате ли, че само пазара ще успее да е, предложи някакво решение на този проблем. И трето, изтичането на моцаците от Южна Европа към останала Европа и останалия свят. А сега Джин Ламберт на зелените, от зелените, от е, Комисията по заетост. Благодаря наистина много своевременно идва това, тази нова програма. Многократно бе споменато какви са основните умения, които са необходими, грамотност, цифрови умения. Но в какъв контекст става това? миналата година през юли приехме документ за зелената економика, така че трябва да видим как тези нови, умения могат да се впишат в този, този контекст, как да се придобият едни ген, генерични умения в тази област, в екологичната економика. Затова все още нищо не е направено. а, новите а, технологии, новите области, които ще бъдат а, за които ще бъдат необходими нови, а, под, нова подготовка и още. Дали а, дали местните и регионалните е, органи на властта са достатъчно въвлечени, и какво правят те, защото те също имат много важно а, е, значение за придобиване на тези умения. След. Координатор на зелените от Комисията по култура. Благодаря ви. Аз представлявам Уелс има много добър опит с програма за придобиване на умения и финансирана със средства от Европейски социален фонд. Оказа се, че тази програма действително, действително облагодетелства работодателите, даде им възможност по-ефикасно да обучават своите работници и то да им предоставят умения, които са приспособени към необходимите нуждите на работното място. И от получването стана ясно също така, че най-активно в програмата участват малките работодатели, които най-активно и създават нови работни места след подобни програми, в частност програми за чиракуване. Така че въпросът ми е дали това е конкретен фактор взет предвид в стратегията за нови умения. Тоест дали сте обърнали внимание на малките, в някои случаи на много малките работодатели. И също така въпрос е повдигнат от колегата Джин Ламбърт, а именно как местните и регионални органи за самоуправление могат да играят роля в този процес, тъй като те по принцип са двигатели в, в това отношение. Благодаря ви. Дам думата на Лаура Аджея от името на СВП. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата комисари. Благодаря и на двамата комисари, които бяха доста изчерпателни, но според мен недостатъчно конкретни. Тук ще спомена едно изключение, което никой няма да успори. Материалната бедност обославя и културна бедност. Тук има бездна. Тази бездна трябва да се преодолее, за да Е, е, и именно чрез е, решаване на проблема с бедността. Това е много тежък проблем за Европа, особено за някои страни. Тук съм съгласна и с колегата каза, например, дългосрочно безработните са голям проблем в Европа. Много често се цитира буквата на закона, обсъждат се някакви неща в комисията, но никакви конкретни стъпки не се предприемат. Какво конкретно можем да направим за тези хора? Нима училищата и учените заведения са единствената възможност. Освен това, заетост и намиране на работно място едно и също ли е? Според мен това са две подобни, сходни неща, които обаче са съвсем различни. Сега за какво става въпрос? Всички да работят или всички да са компетентни? Аз съм работила 15 години с висока степен на компетентност. бях с висока степен на компетентност, но дейността ми беше далеч под нивото ми програмата за стартиращи предприемачи е чудесна, но когато помагаме на младите хора да основат предприятие, трябва да гледаме към нови работни места, а не само към печал. Доминик Мартан от Комисията по заедостта. Благодаря ви. чух много разумни идеи. Необходимостта всеки да може да чете, да смята и да има необходимите информати... познания по информатика. Подобряване на системите за стъжуване и чиракуване, обмен на, на информация, насърчаване на предпринимаческия дух, подобряване на уменията и е, разбира се признаване на квалификацията. Всичко това е прекрасно, чудесно, за да се подобри конкурентоспособността, както вече беше казано, и за да се борим срещу неравенството. Но аз лично трябва да ви призная, че не си правя никакви иллюзии. Дори съм ужасен. Страхувам се. Малко ми се струва, че участвам в конгрес на развиващите се страни от 70-те години, или казвам на други думи, огромен скок назад. Защото с работим, говорим за същите проблеми, които обсъждахме през 70-те години в тези държави. Или действително сме се върнали. Дали всъщност наистина говорим за задание на комисията, по заетост и култура на Европейския парламент на 18 април 2016 година. Това са ужасяващи цифри. Говорим за 20% неграмотни в Европа. В Франция говорим само за 9 милиона изпаднали от, пред, предсрочно от ползвателната система. Госпожо Тайсен, казвате, че искат нашите граждани да могат да бъдат нети на работа. Това всичко е прекрасно, но ако няма кой да ги наеме, какво ще няма никакъв смисъл да се придобиват нови умения, а Европа единствено и само унищожава съществуващите в Европейския съюз предприятия. Меден е Госпожо господин комисар, разбирам, че подстоящата инициатива на Комисията за нови умения предвижда подобряване на възможностите за наемане на работа на моите хора, което е очевидно важно значение, ако погледнете нищо на младежка безработица, която стига 50% в Гърция. В а, други държави безработицата с моите хора само увеличава въпреки приемането на гаранцията за моите хора в държави като Франция, например съгласно финансиране, основаващо се на резултатите, които се постигат в а, обществените училища, например, предвиждате да се отпускат средства в новата ви програма. Предвиждате също така и обвързване на обученията с а, малките и средни предприятия, което от своя страна да поставя под въпрос достъпът, равенството на, достъпът до, равен, до равни шансове е за всички. подобни проблеми се сблъскват и учебните съведения в Великобритания, където хората се опасяват да пуснат децата си с физически или умствени увреждания в училище заради увеличаването на разходите, които се плащат за тях. Така че въпросът ми е, смятате ли да продължи тази инициатива въпреки разминаването в количествените показатели? Европейската комисия смята ли да надхвърли своите правомощия в областта на образованието с новите инструменти, като например Европейската рамка за признаване на квалификацията? И третият ми въпрос, който съвпада с въпроса на колегите, а именно в, в тази програма за нови умения председателката прекъсва Вече говорите от минута и 50 секунди. Now I give the floor for five minutes each one to the commissioners. Uh, oh, after we have the third, just to... Uh, Само за сведение, ще има и трети тул на въпроси, след като чуем комисарите, но всеки ще има само по една минута. Но най-напред давам думата на двамата комисари. С кого ще започнем? Господин Брачич, Добре, ще кажа само няколко думи. Първо, възможността за немане на работа и заетостта Разбира се, това са две различни понятия на английски employability и employment. Наемостта на работа е възможност, заедостта е факт. Образованието и обучението могат да принесат за наемането на хора на работа. Задачата на системата за образование е да даде възможност на младите хора да имат възможност да на, навлязат на пазара на труда. И ние трябва да подкрепим образователната система. Трябва също така да обучим учителите, които са в състояние да предоставят на моите хора нужните им умения. Затова и с радост работех съвместно с госпожа Тайсен. Смятам, че ще бъде важен пристъп, е, приносът и на моят ресор, въпреки че разбира се, тя ще има водещата инициатива. По въпроса за финансирането на проекти, за предоставяне на възможност на онеправданите деца в училище да са по-подготвени добре за навлизане на пазара на труда. Предвидели сме нови социални проекти в рамките на програмата Erasm+. Плюс. Работим също така и по увеличаване на възможности за достъп на хора с увреждания или в неправдано положение в рамките на програмата Еразъм Плюс, но разбира се, трябва напълно да зачитаме принципа на субсидиарност, така че не може да се намесваме пряко в образователните системи. Можем да помогнем на държавите членки по-добре да се подготвят за това да помогнат на младите хора идващи от е, онеправдани слоеве на пазара на труда, но това е, което може да направим заради принципа на субсидиарност. Благодаря ви. Сега думата има от комисаря Тайсън. Благодаря, госпожо председател. Какво още бих могла да добавя? Ще се опитам да бъда максимално кратка. Разбира се, че с добри умения, способности и компетентности не само младите хора, не водят автоматично до създаването на работни места. Това няма да стане, дори ако приложим нашата политика на насърчаване. Важно, важно е макроекономическото обкръжение, респективно макроекономическата политика. Знаете, съществува Европейски фонд за стратегически инвестиции от 2015 година. Целта му е да привлече капитал за насърчаване на инициативи, водещи до създаване на работни места. На второ място трябва да се погрижим вече младите хора, след като има макроекономически условия, да добият съответните умения и способности, така че да станат назначими на работни места трябва да се погрижим за по-добра координация между преподаваните в учебните заведения компетентности и изискванията на пазара на труда. Нашата програма за създаване на умения, по която в момента говорим, се намира под мотото Растеж и работни места разбира се, втората част на мотото е справедливост и демокрация, но акцентът е върху растеж и компетентност. Разбира се, образованието има и други задачи. Човекът не е едноизмерен, знаете, че е многопластов така че това, което искам да кажа е, че хората трябва да бъдат добре обучени и образовани. Ако няма достатъчно работни места, може би ще има в чужбина, така че всеки индивид да има своя шанс да отида да работи някъде. Знаете, че можем да се движим между държавите членки няма никаква пречка да работим в друга страна, но съм сигурна, че хората ще се върнат с удоволствие от дома си, когато положението на пазара на труда се подобри. Някой попита за зелените работни места. Тук има много регионални и местни възможности. Това са работните места на бъдещето, несъмнено са необходими, но и за тази цел е необходима съответната компетентност. Всички знаем, че в много европейски страни не достигат хора с достатъчни езикови знания. Така че на регионално и местно ниво трябва да се види какво точно липсва, какви са потребностите и какви стратегии могат да се разработят и осъществят. Тук Европейският социален фонд може да помогне много. Не винаги трябва да говорим за някакви европейски тенденции, общо европейски тенденции. Напротив, изследванията и инициативите на местно ниво са много важни. Още веднъж се връщам на темата за бедността и придобиването на умения и компетентност. Бедността е огромен проблем, който изолира много много хора от обществото. Тук трябва да работим на няколко фронта и то да започне много отрано в някои страни в рамките на европейския семестър трябва да се осъществят специфични препоръки, за да може още от най-ранна възраст да се започне преподаването на различни умения и квалификации на децата. Има определени умения и способности, чието предаване всъщност е задача на родителите, но ако те не са в състояние да го направят, то трябва да стане в учебното заведение. Трудно е да се съчетае онова, което трябва да предложи семейството и онова, което трябва да предложи училището или работното място, ако се наложи. Именно тук трябва да насърчаваме и да помагаме за развитието на деца в неравностойно положение поради бедност за да има повече баланс между задачите на семейството и задачите на бизнеса, така да се каже, на работното място. То говоря не само за жени и деца, а и за мъже. Задачите, които трябва да се изпълнят в тази област са различни. Особено при самотните родители проблемът е огромен и там е необходима нашата помощ. И още нещо – дългосрочната безработица. Някой каза, че не правим достатъчно в това отношение. Комисията отправи препоръка във връзка с дългосрочната безработица. С тази препоръка се обръщаме към държавите членки, защото има отделни региони, които, в, които трябва да претърпят структурни проблеми. Точно там трябва да видим какви точно а, конкретни проблеми има, за да стане промяната, но пак казвам, става дума за конкретни мерки за подпомагане и предложения. Нещата ще сработят не защото предложението е на комисията, а защото то се базира на обмяната на най-добрите практики. Така че държавите членки да могат да се учат една от друга. Благодаря ви. А сега ще дам думата на колегите, които са поискали да се изкажат, но разполагаме с а, много малко време, така че ще разполагат само с по една минута за задаване на въпроса на членовете на комисиите и по 5 минути за отговор на комисарите. 11 колеги са се записали за изказване, така че ще ви помоля да се придържате към една минута. Започваме с госпожа Моран Шартие от НП. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да чуя отговори на четири въпроса. Първо, пред придобиване на основните, на цокала. Четене, писане, смятане, защото без това хората просто не могат да направят нищо. Първо. Второ. Второ, как, как искаме да, съчет, да, да, да съчетаеме трите е, времеви е, границите. Е, обучението, което е за цял живот, е, е обучението в предприятието, което е кратко и е, образованието като цяло. Трето, е, комуникацията между тези, които обучават и тези, кои, които имат а, доброто обучение, които имат уменията и тези, които нямат. И как утре в а, ам, курикулум, вите в автобиографията, ще се наблегне на уменията повече, отколкото на дипломите. Мария Арена. Благодаря, госпожо председател. Първият ми въпрос е свързан с образованието. В анкетите ПИСА се, се показва, се подчертава, че проблемите не са с не проистичат от а, не, а, адекватността на образователните системи, а от липсата на справедливост и на разликите между различните образователни системи. Второ, заради в социалния дъмпинг и въпреки инвестициите в умения, не мог нашите строители не могат да бъдат конкурентно способни спрямо други, които идват от останалата част на Европа и има социален дъмпинг. И трето, бюджетните ограничения. Ако тези бюджетни ограничения продължават и да има економи в образованието, и утре, и след 20 години няма да имаме компетентни млади хора. А, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Бих искала да се спра на мобилността. Смятам, че трябва да се направят огромни усилия за насърчаване на мобилността и особено а, в. А, областта на стажуването и чиракуването. Имаме, разполагаме с Erasmus Plus, но много често младите хора нямат достъп до, този, до тази програма, защото са млади, защото има проблеми с а, найемите, с транспорта и просто много често, защото наистина става дума за чиракуване. И още, как е, ще, ще можем да свържеме работодателите с а, младите хора, по какви инструменти в рамките на Ерасмус могат да бъдат прилагани за това. И трето, а, транс, трансграничните зони. Знаете, че има голяма конкуренция а, между държавите членки, защото има някои държави членки, които дават отлично образование и подготовка, а други, които просто поемат тези под, вече подготвени млади хора. Следващията два въпроса. Наистина предприемачеството е нещо от огромно, е нещо много важно, но но мисля, че е необходимо да поставиме думата социално пред думата предприемачество, защото тогава наистина ще имаме наистина успех, защото ще обучиме млади хора, които да бъдат и е, с добро гражданско обучение и образование и които ще помогнат на обществото също време, но знаеме, че творците имат, необходим, имат необходимостта да, да мечтаят, да, да да могат да, из, да мислят и да измислят бъдещето, но за това трябва да има необходимите възможности. Господин Благодаря. Спомням си един доклад, който правих в парламента Европейска квалификационна рамка. Ставаше дума за признаването на професионалната квалификация в Европейския съюз. Какви мерки предприема комисията и какви мерки трябва да предприеме в това отношение? Държавите членки трябва да имат повече възможност за обмен в това отношение. И на второ място към госпожа Тисен, не, ни ли, не е ли необходимо повече европеизация на дуалното обучение. И друг въпрос. Преди няколко седмици бяхме в Соликоновата долина. Там всички цифрови условия са дадени. Но там а, има и заетост. Не е ли част от компетентността това да накараме бизнеса да се замисли дали не би следвало да носи малко повече и социална отговорност? Защото дори хора завършили Бъркли говорят за европейско социално съзнание. Благодаря от НП Комисията за култура. Пани комисарце, пану комисаре. Благодаря и на двамата комисари за техните изказвания. Те представиха отлично новите програми на комисията, които откликват на предизвикателствата на обществото. Програмата за допълване и увеличаване на уменията. Да, вие казахте, че е, има доста умения, които все още не се е, преподават, не се предават. В момента Създадахме програма, но след няколко години ще има преглед на постигнатите резултати и тогава ще видим дали наистина нашата система и нашите програми бяха успешни. Второ. Проблеми. Казах, Казахте, че има понякога проблеми с а, езиците, но има и много често и проблеми с а, деца с някакви обреждани и трябва да се помогне и на а, преподавателите, които работят с тези специфични категории деца. Аз напуснах училище преди 18 години и още тогава се казваше, че преподавателите трябва да бъдат по-добри, по-добре обучени, по-адекватни към изискванията. А, днес повтаряме същото, значи какво се е променило. Госпожа Тайсен спомена и една много интересна цифра. 13%, 13% а, титуляри на дипломи а, и заемат постове, които са много където не се изисква толкова голяма квалификация. Същевременно и има много незаети постове. Така че, моят въпрос е следния. По какъв начин а, ще бдиме, защото да няма свръх квалифицирани млади хора, а да те да бъдат квалифицирани точно толкова, колкото е необходимо за заемане на даден пост. Сега, подготовката в висшите учебни заведения и професионалната подготовка на младите хора, за да могат, разбира се, те да намерят своето място, са необходими дипломи, но също така има нужда от много конкретни познания. И мисля, че трябва да се наблегне на това, защото според изследванията в следващите 10 години ще се появят много нови професии, а нямаме и понятие какви ще бъдат те. Така че надявам се, че този проблем е залегнал и в плановете на Европейската комисия. И още нещо. Говори се за а, раз, а, разгръщане на предприемачеството сред младите хора, но с какви, какви са ресурсите, с които разполагаме за това? А, по какъв начин те ще имат допълнителен достъп до кредити, защото за да се създадат микропредприятия или бързо създаващите стартъп? Има ли средства специално за тях? E Благодаря ви. Казахте, че комисията иска да създаде под тесни връзки, по-ясни връзки между а, трудовият пазар и образованието. Да, така трябва и да бъде. Но как, а, как смятате да наблегнете на така наречените неформални умения? А, какви са проектите и инструментите? които ще създаде Европейската комисия, за да могат младите хора наистина да а, а, покажат своите умения и а, да а, намерят място на пазара на труда. Госпожа Трупел. Бих искала да ви питам Можете ли да ни кажете каква ще бъде ролята на младежките организации в развитието на хоризонталните умения, защото те могат да играят много важна роля, особено за младите хора с Увреждане И каква ще, какво ще бъде сътрудничеството между предоставящите формални и неформални умения, за да могат всички да имат достъп, справедлив достъп до някакво образование, а не само най-привилегированите? И още един а, представител на НДП, господин Звер. Благодаря. Благодаря за вашите изказвания и за отговорите, които а, ни представихте. Да, об, образованието е много важен аспект и на сътрудничеството между а, различните страни. В а, някои страни има прекалено поставен акцент на, да речеме, социалните или хуманитарните науки, други, по-скоро към инженерните науки, но мисля, че трябва да има много повече място, което да се предостави за придобиване на практически умения и е, трябва да се намерят и инструментите, които да помогнат това, включително гаранцията за младите, които може да свърши тази работа. Сега е, и двамата разполагате общо с 5 минути, за да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени. Благодаря ви. Не е много лесно да се отговори на пет въпроса за две е, минути, така че се извинявам пред е, колегите, ако ням, не дам задоволителен отговор на въпроса, който са задали. Да, четенето, писането, смятането, казахте, че това са основните, базисните умнения, абсолютно сте прав. Ви. Тези, които създават учебните програми, трябва да го включат на правилното равнище, но както правилно отбелязва а, да, анкетите на ОИСР, не, не винаги сме на необходимото равнище. Мисля, че точно отговарящите за учебните програми са онези, които трябва да предвидят е, необходимото и да направят необходимото всичко това да бъде на равнище. Целта не е да се създаде един единствен европейски модел, а да има обмен на опит и практики, да можем да обединиме всички оператори в тази област, за да се получи наистина една симбиоза между трудовият пазар и образованието. В, в някои страни нещата функционират добре. А, ето, примерно, а, службите по заетост в държавите членки, които обединяват представители на работодателите, на синдикатите, резултатите са добри. Така че наистина трябва да има а, една формула, която да обединява всички заинтересовани страни, за да може наистина а, самото обучение да бъде по- а, конкурентно способно. Връзката между формалната и неформалното образование, формалните и неформални умения. Мисля, че цялостната европейска система трябва да се презразгледа за да има по-добро припознаване на уменията и повече видимост, за да може хората да изтъкват по-ясно и по-лесно придобитите неформални умения. Колкото в, до самото образование, знаеме, че има проблем с отпадането от училищната система, че има несправедливост, базисна несправедливост още при постъпването в училище и това се отразява върху е, целият е, образователен е, цикъл и това ще бъде обект на допълнителни мерки. Мобилност, добро обучение и улеснено преминаване към трудовия пазар в някои страни, това наистина са отлични така постижения но от друга страна пазарът е отворен, така че всяка държава членка трябва да се възползва от възможностите, които предоставя отворения пазар, но, но трябва същевременно да има справедливост и достойно отношение към всички. Сега, така, говорихте за трансграничните, трансграничната конкуренция, ами това трябва да бъде по-скоро възможност, отколкото е, проблем. Господин Томас Ман, вие сте абсолютно прав. Трябва да се намерят допълнителни методи за насърчаване и, е, и е, даване по, на по-голяма стойност на професионалното обучение. То трябва да бъде признато и оценено, а, което не е, не е винаги така във всички държави членки. Вие сте прав. Колкото до компетентността на преподавателите, да, наистина те трябва да бъдат по- по-добре образовани. Вие казахте, че преди 18 години вече е, преди 18 години този проблем е съществувал вече. Но същевременно не забравяйте, че е, ритъмът по който се развиват новите технологии е още по-скоростен в последно време, така че не само пръпъста не е могла да бъде запълнена, но може би дори се раз... е станала по-голяма. Съжалявам се, съжалявам, че нямам, не разполагам повече време, за да отговоря до край на вашите въпроси. Благодаря, каза коментара на Врачич. Ще отговоря на въпроса на госпожа Арена. разполагаме наистина с някои важни инструменти. Европа 2020, гаранцията за младите, декларацията от Париж които са а, гарантират включването на социалното измерение в образованието. Имаме наистина възможността да постигнем целите залегнали в Европа 2020 за намаляване на отпадането от училищната система на под 10%. В момента сме на 11%. Имаме също така и е, заложени цели за висше образование, за дипломиране и така нататък. Трябва наистина да подпомогнем националните образователни системи да постигнат отделните цели. В декларацията от Париж е записано социалното включване и основните аспекти и критерии за социално включване. Колкото до, до мобилността, при е, чиракуването. Да, искам да ви припомня, че европейският е, европейските институции а, е, а, изработиха и започнаха да прилагат един пилотен проект за а, обмен при чиракуването който има за цел да спомогне на държавите е, членки да се, спор... да се споразумеят за по-дълги срокове за чиракуване. В момента те са между 3 седмици и 2 месеца, но целта е да бъде примерно да има възможност за чиракуване в продължение на една година. И ако наистина ако е, отбележим успех, това може да се превърне, превърне в един общоевропейски проект от типа на Erasmus+. А, колкото до формални и неформални и а, умения, да, трябва да се разградат пречките, които и а, препятствията между творческите умения и чисто научните такива. Имаме, разполагаме с Европейски институт за иновативни технологии, а, форуми, които е, обединяват е, така млади хора в едни транс е, секториални проекти, в които новацията и, но, и творчеството са в център, центъра на вниманието. Факт е, че академичните знания могат много бързо да устареят предвид развитието на технологиите, така че наистина базисните умения трябва да бъдат съобразени с това и да могат да се приспособяват в хода на събитията. Същевременно да се наблегне на умения от типа на комуникация, тимбилдинг, приспособяване към а, бързо развиващото се общество, за да могат наистина младите хора да намерят колкото се може по-бързо и по-лесно своето място в а, обществото. Колкото до участието на младежките организации, аз подкрепям подобна идея. А, и в миналото сме работили в тясно сътрудничество с тях. А, включително и по проблеми, свързани с бъдещето на младите, радикализацията. А, как да подпомогнем младите хора, които идват от е, по-непривилегировани социални среди, които са по-склонни да се радикализират и повече трудности за навлизане на трудовия пазар. И като естествено колкото повече умения, толкова повече е, по-малко опасност от радикализация и за това наистина младежките организации могат да ни помогнат. А, така че подкрепяме и насърчаваме много програми и инструменти, които се е, които са мостове между формалното и неформалното обучение, образование и умения. Като насърчаваме и учебните заведения да, да бъдат по-възприемчиви на неформалните изрази на обучение и образование. благодаря. Fare due brevissime темпи е, Искам да направя две много кратки бележки, тъй като наистина нямаме време. Първо, смятам, че е изключително важно да намерим подходящ метод на работа, така че и нашите две комисии да си сътрудничат. Трябва ни холистичен подход към този изключително важен пакет свързан с програмата за нови умения. Това е нов подход, подход на сътрудничество е, с е, съвета на министрите, които също са се срещали, както казахте, но и с комисията – с двете главни генерални дирекции. Това е подходът, който трябва да се следва, защото от него само ще спечелим и ще постигнем последователност и приемственост. Вече беше казано и съм съгласна, че е важно какви консултации се провеждат, е, не разбрах съвсем, може би някой ден ще се върнем на този въпрос с социалните организации, младежките организации, местните и регионални органи. На трето място в е, нашата комисия по култура е, са провеждани изследвания за дуалното образование в Европа и достъпа до такова образование и знаем, както казаха и много от колегите, че и тук е необходим интегрален подход с други политики, например борба с бедността, политика по отношение на е, хора с специфични потребности, не само иммигранти, а и хора с увреждания. Всичко това означава, че просто трябва да се подобрят образователните системи. Комисарят припомни, че има съответните възможности. Да, принципът на субсидиарност се спазва и трябва да се уважават националните образователни системи, но имаме отворен а, подход, а, имаме целите на програма 2020, имаме обща политика на заетост. Комисията също може да отправя препоръки, така че да влияе върху дневния ред и той да бъде насочен в правилната посока защото целта ни е да има европейско пространство на образование, умения и заетост. Това е общата ни цел. Именно за това не трябва да губим от очи и срокът, който беше споменат, стана дума за преразглеждане на рамката – защото в крайна сметка образованието има за цел да възпитава добри граждани, които да могат да, да бъдат използваеми на работните си места. Ето защо трябва да има повече интегрираност в подхода. Знаете, че в Европа има не само един модел на дуално обучение, най-малко четири са. Не е лошо да ги съпоставим и да видим кое от кой модел е най-приложимо и ефикасно. Така трябва да подходим, защото явлението образователна бедност и недостатъчна компетентност води до дългосрочна социална бедност и трудова бедност. Не, не е достатъчно да провеждаме оперативни реформи, ако не подобрим принципните знания и умения. Знаете колко бързо се променят пазарите. Така че хората лесно изостават от развитието и става непредвидимо какви ще бъдат, каква ще бъде потребността от нови работни места. Ето това е нашето голямо предизвикателство. Сега за инструменти записано и е в документите, разполагаме с достатъчно инструменти, няма да повтарям, но може би трябва да проявим повече кораж и творчество. Съюзът за знание, партньорството между професионално обучение, научно-изследователска дейност и образователна система е важно. От друга страна имаме и програмите по Еразъм Плюс – признаването на неформалните и формалните знания и умения също е област, в която трябва да работи. Prendo quello che abbiamo ormai capito, e cioè che senza queste competenze chiave e queste competenze cittadinanza è difficile... Без ключови знания, без способностите на гражданите не можем да постигнем заетост. И на последно място ресурсите. Днес не говорихме много за тях, но темата е много важна, ако искаме наистина да имаме пълноценна програма. Държавите членки разполагат съответните средства по линия на фондовете за сближаване. Ето тези стратегии трябва да бъдат по добре, по-тясно споделени. Европейският инвестиционен фонд също е една възможност. Все още е, той не е достатъчно напълнен, така че програмите за заетост и образование трябва да бъдат насърчавани те първа. Ето по тези въпроси трябва да си говорим, за да подкрепим програмата по-конкретно. Още веднъж благодаря на двамата комисари от името на колегите и от свое име. Сигурна съм, че тази наша първа среща ще бъде първа от много такива. Благодаря и на секретариатите на двете комисии. Thank you all. I just want to remind the благодаря ви. Искам само да припомня на колегите от комисията по заетост, че ни остават още две точки в дневния ред. Моля ви да останете. Ще говорим за Европейски социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Госпожа Коста, извинете, искам да помоля координаторите на нашата комисия да, да, да се към група, към зал